Дами и господа, предлагам да започнем заседанието. Вече е 3.15. Моля ви да заемете местата си. Господин Каспари, господин Казак, моля да заемат местата си. Thank you. Well, first item, uh, adoption of the agenda. <clears throat> Имате ли възражения по проекта за дневен ред? Господин Каспари. Уважаеми господин председател, след като обсъдих въпроса с секретарята, искам да помоля за утрешния дневен ред партньорското ни споразумение а, да бъде допълнено, да влезе в дневния ред с страните от ИСАР. Бих бил благодарен, ако утре имаме възможност за първи обмен на мнения с посланниците на съответните страни. Uh, so there is a proposal for има предложение да се допълне с още една точка за утре за междинните споразумения за партньорство с страните от Източна Африка. Имате ли възражения? Ако нямате, считаме, че можем да го приемем, защото е своевременно да проведем първа дискусия по въпроса. Ще прибавим тази точка към дневния ден ред за утре. Даниен Каспари ни припомни, че временно изпълняващият длъжност посланник ще бъде наш гост по този въпрос. Относно протокола, протокола от заседанието ни от 3 септември. Ако няма бележки, които да постъпят преди края на днешното заседание, считаме този протокол за прията. Съобщение на председателя. Това заседание се предава на живо по интернет, с изключение на заседанието на координаторите, което е при закрити врата. осигурен е превод за тези, които се интересуват. Крайният срок за изменения по споразумението с Перу и Колумбия. Крайният срок трябва да бъде определен. Мари Давид е докладче, както вероятно знаете. Трябва да вземем това решение сега. Гласуването е предвидено за 6 ноември. Затова предлагаме крайния срок за изменение да бъде 15 октомври на обяд. Отбелязахте ли си тези срокове? Споразумението за партньорство и сътрудничество с Ирак Емилио Менендес от Социалистите и демократите е докладчик по тази тема. Мария Лавия е съдокладчик от СРД. Тя ще поеме това досие от нейния предшественик Промените в състава на комисията ще бъдат реализирани. Крайният срок за изменения е петък, 12 октомври, до обята. Докладът ще се гласува на заседанието ни на 6 ноември. И последно съобщение. Една добра новина. Имаме ново попълнение в секретарията на нашата комисия. Пьеро, който е тук, е нов сътрудник. Работата на тази комисия е много интензивна, така че ви чака усърден труд. Пета точка. Извинете, четвърта точка. Първо. етап на развитие на текущите тристранни преговори. Относно макроекономическата помощ, третия триалог се проведи на 19 септември. Искам да помоля Метин Казак да ни запознае накратко с резултатите от тази тристранна среща. Благодаря, господин председател. Заседанието беше много ползотворно и ние сумяхме да постигнем значителен напредък по няколко от въпросите, свързани с текстове от проекто регламента. Комисията ни обеща да представи компромисни изменения по някои от важните въпроси но остават основни въпроси, които са свързани с процеса на вземане на решение. Дали да се използва делегирани актове или пък актове за изпълнение по всяко решение, свързано а, с а, този тип помощ. Считаме, че на следващото заседание на, в рамките на тристания диалог ще постигнем напредък и по този въпрос. А, към а, момента мисля, че сме постигнали значителен напредък. Председателят, благодаря. On the two Latin American uh, free trade agreements, when... За споразуменията за свободна търговия с страните от Централна Америка и второто за споразумение с Перу и Колумбия. Беше проведен триалог аз е, нямах възможност да председателствам тези три странни срещи, затова искам да помоля докладчиците да не запознаят е, с резултатите. Няма постигнато съгласие по това, което беше договорено по-рано. Така изглежда. Да, действително, господин председател, в е, понеделник вечер, уважаеми колеги, се проведе заключителния тристранен диалог – и трябва да ви кажа, че ние като парламентарна делегация успяхме да наложим много от нещата, които бяхме решили тук с голямо мнозинство. И нещата бяха повече, отколкото смятахме, че ще допуснат съветът и комисията, като тук особено искам да наблегна на социалните стандарти, екологичните стандарти, особеностите на положението в Централна Америка и Перу, както и за постоянния мониторинг на въпросите, които ни интересуват и а, така разумното уреждане на проблема с бананите – налагането на прозрачна процедура за наблюдение на пазара и защита на европейските производители. Така че мога да кажа, че това, което успя да договори парламентарната делегация, беше доста добро като ниво. Естествено, че по време на преговорите стигнахме до нещо, което беше вписано като текст от комисията. И като го видяхме като текст, се оказа, че има няколко малки и два по-големи проблема. А, неща, за които парламентарната делегация е на доста по-различно мнение относно това, за което се договорихме и това, което е разбрала комисията, е вписала в текста си тъй е, че трябва да влезем в връзка с съвета и комисията час по-скоро, да оправим текста, за да може той наистина да отразява това, което договорихме в понеделник вечерта. За всичко останало, мисля, че трябва да се съгласим. Имате ли допълнителни коментари. Благодаря. Напълно съм съгласен с казаното от господин Ланге. Положението в Централна Америка е малко сложно, що се отнася до сроковете в сравнение с Колумбия и Перу. Ето защо проблемите ни са същите, като с Колумбия и Перу и искаме в, да бъдат включени текстове не само в преамбюла, но и в първоначалния текст. Особено частта, имаща отношение към мониторинга, а другата част, свързана с бананите и ме предпазния механизъм, възникват и някои дребни проблеми, които няма да споменавам. Ние пред... Това, което ние предложихме, беше да, инфер... да, да информираме комисията и съвета за компромиса. Знам, че една от институциите ни подкрепя, за другата не съм сигурен. Мисля, че има дребни недоразумения и ние ще гласуваме утре по текста и разбира се ще помолим партньорите да се присъединят към нашите формулировки. Председателят Въпросът с Централна Америка е малко по-специфичен. ФЕД реши да не променя календара си, което малко ни затруднява. С други думи, за да се придържаме към принципното си правило да не гласуваме споразумение преди да има споразумение за предпазния механизъм, ние ще трябва да гласуваме Е, по някакъв начин, за да не нарушим това много важно правило. Така че Афета може да гласува след нас. Или трябва да намерим е, решение на различията между парламента и съвета за това какво е било договорено, или пък да гласуваме за като оставим на страна съдържанието на решението. Не знам дали другите политически групи са съгласни с това тълкуване. Добре, няма възражения. Мисля, че това е единственият разумен подход. Разбира се, най-добрият начин, най-доброто би било да убедим комисията да постигне много бързо съгласие и да преодолем различията, които имаме с съвета. И да гласуваме без това да е в ущърпа на самото съдържание на текста. И разбира се, да проведем окончателно гласуване утре. А, утре е предвидено евентуално гласуване, като се надяваме окончателното гласуване да бъде през ноември. Съгласни ли сте? Добре, пета точка. дейност на групата по мониторинг. Започвам с Меркосур, тъй като господин Суста каза, че трябва да си тръгне поради други ангажименти. Жан-Лук Суса има думата по преговорите с Меркосур. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко да кажа. Преговорите се провеждат в рамка, която никак не е розова. Последният кръг беше отложен заради събитията в Парагвай. Помните, имаше институционална криза в страната. Междувременно Венецуела беше приета като пълноправен член, но сега в неделя имаше избори в Венецуела и картината стана съвсем различна. Има, разбира се, реални шансове. Това е голям пазар, държава вносителка, която се отваря, обаче тя е изправена при редица политически и технически проблеми, които те първа трябва да се решават. Изобщо това е страна, която вече изглежда по съвсем друг начин на ниво международни търговски отношения. Нещата се осложняват и от това, че Аржентина има по-специално отношение не само към европейските инвестиции, но и изобщо провежда протекционистична политика. Подобни проблеми има и в случая с Бразилия макар че Бразилия, разбира се, за Европа беше и си остава много важен пазар. Преговорите продължават, датите са установени между 22 и 26 октомври се предвижда кръг общи преговори, но все още не е ясно дали ще става въпрос, дума за всички въпроси или само за политически въпроси. Във всички случаи ще има работни групи, като правила за происход, митнически облегчения, интелектуална собственост и така нататък. Както вече казах, картината никак не е оптимистична, но все пак самия факт, че отново се възобновяват преговорите и вече са дефинирани някои много конкретни технически аспекти за тях – е важен. Да, признавам, че политическите аспекти трябва да се дефинират по-конкретно. Нещата са сложни, но поне за сега може да се каже, че преговорите не са блокирани. След месец ще видим какво ще стане по-нататък, след като мине кръгът от преговори след 22 октомври. Вероятно тогава ще се изяснят и темите, които ще бъдат център на по-нататъчни преговори. Тогава вече ще можем да дадем по-конкретна преценка и няма да се изразяваме така внимателно, както в момента. Нека да изчакаме този кръг. Вие проведахте среща с Генерална дирекция търговия. Те какво мислят? Тук трябва да кажа, че онова, което ви представих е резултат на среща, която проведах вчера. И мнението на генералната дирекция е, че се някои от проблемите са предмет на задълбочен анализ и има споразумения в много области, но в други области, като обществените поръчки, сме далеч от споразумение. В много страни, като Аржентина, има важен политически аспект с можем да има двустранни преговори с Бразилия, но това поставя въпросителна върху Меркосур като цяло. Генералната дирекция е много предпазлива по отношение на резултатите от преговорите. Но при всички случаи трябва да продължим. И трябва да се положат всички усилия, за да продължат преговорите, независимо от а, е, е, трудностите и Парагвай, и Аржентина. Преминаваме към Канада. Постоянният докладчик е Петър Штасни. Той трябва да си тръгне по-рано, тъй като има друг ангажимент. Питър имаш думата. Сутринта беше проведен един чудесен семинар по въпроса, така че можеш да представиш и впечатленията си тук. Благодаря, колеги, за тази възможност да ви представя преговорите. Хубаво е, че последното заседание на групата за наблюдение главният преговарящ по сета каза, че би трябвало да приключим до края на годината. Направихме крачка напред и сега очакват преговарящите да започнат пространни преговори, които да продължат в Брюксел. Целта е да се намалят различията, за да може канадския министр и комисаря Дехухт да преодолеят с евентуалните различия през ноември. Запазват се обаче някои проблеми в областта на селското стопанство, правилата за происход, обществените поръчки, географските обозначения, интелектуалната собственост и инвестициите. Сега няколко думи за всяка една от тези области. в областта на селското стопанство основният проблем е, са рибните продукти и зърнените храни. Това са основните проблеми за а, Канада. Единствените отворени проблеми са, селско са а, свинското месо от гледна точка на Европейския съюз, е яйцата и пилешкото месо. Канада е сериозен износител на сълскостопански продукти. Вероятно е да, като резултат да има система от квоти. Що се отнася до правилата за происход, се, сериозен проблем е автомобилния сектор и, текстилния, и текстилната промишленост, където правилата в Канада не са толкова строги. В автомобилния сектор, поради интегрираната верига на производство, предстоят преговори. Обществените поръчки са едно от най- благоприятните предложения за Европейския съюз. Има общо споразумение за правилата, но не за обхвата, въпреки че е постигнат напредък. То, това обаче излиза извън ангажиментите на Канада по нафта в областта на градския транспорт, железопътния транспорт. Е, в е, много тези области се запазват ограниченията. Е, предварително условие за преговорите е участието на провинциалните власти. Друг проблем е с фармацевтичните продукти, по-конкретно патентите и географските обозначения. Гласуването срещу акта принуди комисията да ревизира факта, за да го приведе в съответствие е, с е, отхвърлянето на текста от парламента. Географските обозначения са проблем поради различните стандарти, но споразумение със сигурност ще бъде постигнато. В областта на услугите и инвестициите общият принцип за двете страни е да се гарантира либерален и открит режим, като се запазва ролята на обществените власти. Финансовите услуги също са включени Добре известно е, че в областта на финансовите услуги има защита в Канада. Преговорите по, в тази област ще продължат, като ще се определи нивото на либерализация инвестиционната защита е сложна област, в която трябва да се положат огромни усилия, но продължават преговорите. Устойчивото развитие ще бъде включено с подкрепата на канадските провинции. Канада настоява за финансови санкции при нарушаване на трудовоправните разпоредби. По виното и алкохолните продукти възникват проблеми за Европейския съюз и неговите износители. И накрая, господин председател, комисията не може да започне преговори с Съединените щати преди да бъде сключено това споразумение поради наличието на множество покриващи се проблеми. Резултатите от преговорите с Канада следователно ще повлияят върху позицията на Европейския съюз по време на преговорите с САЩ може би няма да е лесно да се оценят всички елементи на преговорите, докато не видим общия резултат. Като цяло господин Петручи каза, че напредъкът е положителен. Сега няколко думи за няколко семинара, организирани от госпожа Кох Мерин. Много интересни семинари. На тях получаваме много информация и на тях е, участваха всички заинтересовани страни, академичните среди, парламента, частния сектор. Винаги, макар че участваме на толкова семинари, тук е, ни беше предоставена е, нова информация, атмосферата беше много положителна, много оптимистична. И аз останах с впечатлението, че това, което чухме, е много полезно за всички нас с оглед на успешното приключване на преговорите. Надявам се, че този дух ще се запази и в крайна сметка резултатът ще бъде полезен за гражданите и за всички страни. Председателят, благодаря. Съгласен съм с вас, че семинари като тази сутрешния са много полезни с оглед на репутацията на Европейския съюз в областта на международната търговия. По този начин се засилва и нашата политическа легитимност. Благодаря за вашето участие. Сега преминаваме към Молдова. Учредителната среща се проведе наскоро. Постоянният докладчик е господин Винклер. Миналата седмица действително проведохме първото заседание на групата за мониторинг е, по преговорите за свободна търговия с Република Молдова. Направихме обзор на хода на преговорите. Осъществиха се три кръга преговори. Комисията ни предостави информация. Високо се оценява темповете на реформи в Република Молдова. Представителите на комисията изразиха такова задоволство. След три кръга преговори остават няколко глави, които са временно затворени, т.е. текстовете са одобрени временно. Срещата беше при закрити врата и на този етап това е информацията, която мога да представя на колегите. Посланникът на Република Молдова участва във втората част на срещата. Той представи позицията на своето правителство по споразумението за свободна търговия. Беше изложена гледната точка на нашите партньори от Молдова относно хода на преговорите. Четвъртият кръг е, от преговорите ще се проведе в края на ноември в Брюксел. И Очаква се ние отново да се срещнем в формат група за мониторинг в средата на декември. Ако това не е възможно, ще го отложим за началото на януари следващата година. Ще поканим и представителите на бизнес асоциациите на следващата ни среща, за да се запознаем не само с гледната точка на дипломацията, но и на бизнеса в Молдова. И една последна бележка. Не всяка политическа група е определила докладчици в сянка, които да участват в работата на групата за мониторинг и ги умолявам да го направят. Господин председателю, това е всичко от мен. Благодаря. Съгласен с вас, че политическите групи трябва да посочат, кои ще бъдат техните участници в групата за мониторинг. За Русия. Докладчикът не е тук, но мога да ви кажа, че е имало размяна на мнения между групата за мониторинг и Генерална дирекция търговия относно състоянието на преговорите по търговската част на новото споразумение Европейския съюз Русия. Искам да се възползвам от тази възможност да ви кажа, че разбрах, че редица заседания на постоянните групи по мониторинг са били канцелирани с кратко предизвестие. Това не се отнася до нези, които са в днешния ни дневен ред, но аз намирам подобна ситуация за много разочароваща, защото тези групи за мониторинг имат отговорност да гарантират провеждането на срещата, срещите и трябва да има достатъчно широко представителство, да има достатъчно членове, които да участват в заседанията. Разбира се, не е възможно всички да участват е, винаги. И работата трябва да е, продължи, дори когато някои е, от членовете на групата отсъстват. Тоест, трябва да се провеждат заседанията на групите, не трябва да се канцелират такива а, заседания, след като са поканени и гости и а, това канцелиране да става с много кратко предизвестие. Защото често се канят външни гости, затова ви призовавам всички постоянни групи за мониторинг – да не допускат подобни случаи. Шеста точка. Разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз. Този въпрос е свързан с двустранните споразумения между Руската федерация и Европейския съюз, в контекста на присъединяването на Русия към СТО. В Комисията по международна търговия вече гласувахме през месец май и препоръчахме парламентът да даде съгласие за сключване на споразумението. Това е регламент за прилагане на споразумението от технически характер и дава правомощие на комисията да приема изпълнителни актове, свързано с определенето на тарифните квоти. Кипърското председателство ме информира, че те вече са разгледали предложението и не виждат нужда от каквито и да е изменения. Затова аз предлагам да използваме опростената процедура за одобрение – Но разбира се, бих искал да чуя становището на докладчика ни, госпожа Вайдере от е НП, на която давам думата. Благодаря ви много, господин председателю. Съвсем накратко искам да припомня основните елементи, включени в препоръката. Първо, ние сме силно заинтересовани от споразумението и то е значително подобрение при доставките на дървен материал от Русия, но трябва да се определят разпоредбите, които ще въжат за прилагането на тарифните квоти. На трето място предимство в сравнение с други споразумения между Европейския съюз и Русия, процедурата за консултации и уреждането на спорове, която е предвидена в протокола, е нещо, което е стъпка напред. Искам да обърна внимание към една слабост на решението на съвета и по-точно решението на съвета включва разпоредби, които дават право на комисията да приема актове за прилагане за определене на тарифните квоти, което отива по-далече от член 2018 от договора за функционирането на Европейският съюз. Също подчертавам, че ако решението на съвета за международни спор... споразумения, свързани с днесното вземане на решение, означава, че понякога парламентът е лишен от правото за съвместно вземане на решение. Аз препоръчвам на парламента да поставя въпроса пред комисията, да не се допускат подобни разпоредби в предложения за решение на съвета по сключване на споразумения. парламента трябва да бъде включен. Европейския парламент наложи своята позиция, съвета и комисията приеха нашите аргументи. Това предложение за регламент следва обичайната законодателна процедура. Както правилно подчертахте, комисията вече е дала своето съгласие за споразумението с Русия тъй като а, осъзнаваме важността на споразумението и препоръчвам а, да се предвижим по-бързо напред. Съгласна съм напълно с вас, а, че можем да приложим упростената процедура. Благодаря ви много. Благодаря. Има ли коментари, изказвания от представители на други политически групи? Господин Кудаш. Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво за добавене. Искам само да кажа, че съм напълно съгласен с докладчика за процедурата, която да следваме в бъдеще. Още нещо искам да допълня. Трябва да споменем, че за пръв път Европейската комисия управлява квоти за износ с трета страна. И искам също да подкрепя приложението за прилагане на упростената процедура. Да, това, което споменахте е в обяснителната записка. Нека да чуем становището на Европейската комисия. Господин Маргарите. Микеланджело. Нямам какво да добавя към казаното от докладчика и колегите. Ние смятаме, че тази процедура трябва да се осъществи максимално бързо в интерес на нашия бизнес е да има максимално бърз достъп до тези квоти. Колкото по-бързо приключи процедурата, толкова по-добре. И не Вайдере, имате ли заключителни думи. Не всичко е ясно. Благодаря. Договорихме се за упростена процедура. Чудесно. Документът ще се приеме в Инта евентуално утре. а гласуването в пленарна зала ще бъде през ноември. Точка 7. Споразумение Европейски съюз Канада за митническо сътрудничество в относно митническо сътрудничество, въпрос свързани с сигурността на веригата на доставка. Докладчикът е Питър Штасни на когото давам думата. Благодаря, господин председател. Много натоварен ден за търговско-економическите въпроси между Европейския съюз и Канада, особено за мен. Искам да ви благодаря за тази възможност да говори за споразумението за митническо сътрудничество между Европейски съюз и Канада на 24 септември. Съветът разреши подписването на споразумението с Канада. В момента ние чакаме ратификацията. Междупроч, междувременно отложихме датата за споразумението до началото на ноември. След това би трябвало да да бъде изпратено досието в парламента и ще гласуваме споразумението в Инта. Няколко думи за споразумението и неговите цели. От 1998 година митническите взаимоотношения между Европейския съюз и Канада се основават на споразумение за митническо сътрудничество и взаимна помощ в областта на митническите въпроси. През 2005 година Канада показа, че има желание да сътрудничи по-тясно с Европейския съюз по отношение на управлението на риска и сигурността на веригата на доставките. Проекто споразумението за митническото споразумение за сигурността на веригата на доставките беше договорено от комисията беше, и то е то се основава на създадени преди това възможности. Целта на споразумението е да се засилят митническите аспекти за гарантиране на логистичната верига на международната търговия, в това число сигурност на контейнерите, като междувременно се улеснява законната търговия. Споразумението определя правното, правната основа за засилено митническо сътрудничество в областта на рискови стандарти, контрол за сигурността, методи за оценка на риска, обмен на данни, стратегическо партньорство в областта на проверка на товари, както и сътрудничество в областта на многостранни форуми, като Световната митническа организация. Също така, то създава възможности за споразумения за взаимно признаване в областта на митническата сигурност, в това число взаимното признаване на съответните програми за търговско партньорство и улесняване на търговията. От 2008 година програмата на АО е много важен елемент в политиката за сигурност на, на доставките. Митниците по този начин могат да се ресурсите си върху рискови пратки повече от 10 000 английски, е, е, европейски фирми са сертифицирани като безопасни. Европейския съюз постигна споразумение за споразумение с е, Япония и САЩ. Споразумението за сигурност на веригата на доставките ще даде възможност такова споразумение да бъде договорено и с Канада. Споразумението ще се администрира от съвместна, съвместен комитет за митническо сътрудничество. То ще приеме е, решение за изпълнение, в това число и за взаимно признаване. През 1998 година ще си остане общата рамка за митническото споразумение между Европейския съюз и Канада. Новото споразумение ще надгради върху основните елементи на рамката за стандарти на Световната митническа организация за улесняване на световната търговия. Споразумението няма бюджетено въздействие върху бюджета на Европейския съюз. Необходимо е съгласието на Европейския парламент да се сключи това споразумение. Това е. От мен благодаря политическите групи и имат ли какво да кажат? Господин Микеле Казагранде. Благодаря, господин председател. Нямаме какво особено да добавим към казаното от докладчика. Много се радваме, че докладчикът е, даде положителна оценка. Както посочи той, съветът на 24 септември прие решение, с което разрешава подписването на споразумението и в момента се извършват подготвителни работи. От наша страна искаме да благодарим на докладчика за доклада и подкрепата му. Да, препоръката е във вашата документация, както и предложението за решение на съвета. И докладчикът препоръчва да дадем съгласието си, както ни каза. Все още чакаме deadline, the provisional все още изчакваме допълнителни подробности. Графикът. 8 ноември 12 на обяд е срока за внасяне на изменения. Ще гласуваме в нашата комисия през ноември. Благодаря. Преминаваме нататък към 8 точка. Пак по процедурата за съгласието този път споразумението между Европейския и Съединените щати за митата и търговията във връзка с изменението на отстъпките в списите на, Българи, на Република България и Румъния в хода на присъединяването и към Европейския съюз, както знаете според гад, когато една страна се присъедини към митнически съюз и ако следователно вносните мита трябва да се повишат, трябва да има компенсация за трети страни, в този случай САЩ. И целта на това споразумение е да разреши този въпрос в резултат на присъединяването на България и Румъния към Съюза. Съветът одобри изключването на споразумението на 24 септември. Гласуването в Инта ще зависи от подписването на споразумението и изпращането му към парламента. Това все още не се е случило. Ето защо аз предлагам да отложим календара по, този, по това досие. без никакво съмнение, обаче ви препоръчвам да дадем съгласието си. Проекто докладът ми е в, в документите, които са ви раздадени. Включено е и решението на съвета. Има ли изказвания от политическите групи? Няма. Всички са съгласни с мен. Господин Кинер от Европейската комисия. Господин Кинер е на път. Ще бъде тук до 5 минути. Но аз не мога да прекратя заседанието, все пак комисията преговаря по това споразумение. Надявам се, че е съгласна с мен. Ще имаме и други възможности. Решението все още не е взето. Това е първо разглеждане на проекто препоръките. Преминаваме по-нататък. Ще ви предложа по-късно какъв е календар и ще изслушаме и представителя на комисията. Девета точка от дневния ред – предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ за Грузия. Разглеждане на проекто препоръка на второ четене. Аз съм докладчик по това досие. Искам да ви припомня за какво става дума и какви са разликите между нас и съвета. В съответствие с предишни решения за макрофинансова помощ за Молдова и Украина и правната аргументация на парламента, аз предлагам два типа изменения в проекто препоръката. Такива, които са вече включени в позицията на парламента на първо четене, отхвърлени от съвета, и онези, които възстановяват първоначалната формулировка, направена от Европейската комисия, когато е променена от съвета. Тоест, се връщаме към използване на съвещателната процедура за приемане на меморандум за разбирателство също възстановява се формулировката, която беше използвана при предишни решения, която едностранно се променя от съвета. Но, поради факта, че съветът едностранно иска да се прилага процедурата за преразглеждане към меморандума за разбирателство, преговорите стигнаха до задънена улица, по време на последното ни заседание на комисията, ние заявихме, че сме готови да обсъждаме въпроса за евентуални варианти с комисията и съвета, за да намерим временно решение, за да може да се отпусне помощ за Грузия и Киргистан. Но все още не сме провеждали тристранни срещи. Те са насрочени, такава среща е насрочена за 16 октомври. Парламентът разполага обикновено само с 4 месеца за приемане на позицията си на второ четене. Това означава, че нашата препоръка трябва да бъде одобрена най-късно на пленарното заседание през декември. За това на 15 октомври до обяд е срокът за представяне на проекто и изменения. Според мен, ние трябва да бъдем изключително твърди по въпроса. Считам, че съветът и използва комитологията, за да упражнява контрол върху е, изпълнителните правомощия на комисията, знайки, че ние нямаме такива правомощия да упражняваме контрол върху изпълнителните е, актове на комисията. Търговията е в сферата на вземане, съместното вземане на решения вече и трябва да бъдем много настойчиви. Не можем да позволим на съвета да използва кометологията с подобна цел. Кометологията е ясно дефинирана в договорите. Държавите членки, които прилагат законодателството на Европейския съюз, да и държавите членки имат право да упражняват контрол върху комисията, когато става дума за изпълнение. В този случай обаче нищо подобно не се случва. Прилагането на макроекономическата програма може да се осъществява само от комисията. И за това държавите членки да упражняват контрол върху комисията, според мен няма основания. На второ място не можем да сме съгласим с процедура за а, преразглеждане, защото се изисква вето, което означава, а, че съветът ще може не само да контролира комисията, но и да казва не на комисията и ние трябва да не допуснем подобно нещо. За това трябва да бъдем изключително настойчиви по въпроса. Съветът или трябва да приеме временното решение по тези досиета, докато можем да постигнем общо споразумение за рамката за отпускане на макрофинансова помощ, която се обсъжда тук в нашата комисия с докладчик Метин Казак или пък да кажем на съвета, че няма да има споразумение. И така, ние сме готови да възприемем част, частично кометологията, стига това да не е процедура за преразглеждане и стига това да не служи за прецедент за в бъдеще. Аз вече обясних на докладчиците в сянка по това досие. Аз съм докладчик по досието. Вече изясних каква е моята позиция. И считам, че има доста голяма подкрепа от страна на парламента за тази позиция. Ще споделя с пълния състав на комисията на тези а, аргументи. Не искаме, разбира се, да замразяваме това досие или да го стопираме. Ние сме готови да постигнем балансирана позиция, приемайки комитологията, стига съветът а, прояви също а, разумност и не се опита да ни налага нещо, което няма да е приемливо за нас в бъдеще. Имате ли бележки? Да, по процедурните въпроси съгласни сме с това, което предлагате, да настояваме да се спазва съвещателната процедура, не процедурата за преразглеждане, както и да заемем по-твърда позиция спрямо съвета по въпроса но това не засяга общото ни противопоставяне на начина по който се използва макрофинансовата помощ, обвързването и с а, а, меморандум за а, разбирателство и прочие. Благодаря. По същество, читам, че има желание за отпускане на макрофинансова помощ на Грузия. Пропуснах да ви кажа, Uh, Нека да чуем представителя на Европейската комисия, госпожа Киара Капело. Колегата е на път, все още не е стигнал до тук, е, но ще дойде. Председателят, съжалявам за това, нека да преминем по-нататък. Пропуснах по осма точка да ви кажа, че споразумението Европейски съюз САЩ е, по отстъпките в списъците за Република България и Румъния, да ви спомена какви са крайните срокове. 8 8 ноември до обяд. По точка 9 за Грузия крайният срок за изменение е 15 октомври по обяд. Okay. We have come to the end of first part of Стигнахме до края на първата част на нашето заседание. Втората част е, е заседание на координаторите. Обявявам заседанието за временно прекратено. Дали координаторите могат да се съберат до 4.30? Искам да помоля съветниците да се опитат е, да ги осигурят. Но разбира се, ми трябва и съгласието на оставалите координатори. При възможност ще започнем заседанието на координаторите в 16.30. Както ви е известно, заседанието на координаторите е открито само за координаторите, за секретарята на комисията, за сътрудници на политически групи, както и сътрудници на координаторите. Благодаря.